Преди това е един кратък параграф. Във връзка с решението на няколко комисии да започнат е, междуинституционални е, преговори е, по силата на член 69c, параграф 1, обявен в началото на заседанието на 13 март, не съм получила молба за гласуване в парламента, така че комисиите могат да започнат съответно преговорите. Сега да прибегнем към гласуването. Е, значи една процедурна точка от господин Карвар. Една минута имате е, на разположение. Благодаря, госпожо председател. Току-що се връщам от Лондон след едно ранно заседание с а, е, а, в военното кралство. Е, там е, се е, стана дума за трагедията в Африка и части от Кения, където 300, 2 милиона страдат и губят живота си. Трагедията се разраства в цяла Африка и бих искал да приканя държавите членки да направим всичко, което е по силите да им, да, ни, да, да им помогнем. И така, първото гласуване е по доклада на господин Салфранка Санчес Нейра е, модификация на концесиите е, в графика на Харватия е, в рамките на нейното присъединяване. Просто гласуване. Моля, гласувайте. Поименно. Край на гласуване.